So, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, meine Скъпи колеги, дами и господа, продължаваме с нашия семинар за относно развитието на колективното трудово договаряне в рамките на а, тройката в държавите членки след а, програмата. Искам да благодаря на политическия отдел А, който помоли нашата комисия да организираме подобно събитие. Приветствам всички експерти, включени в нашата програма. Рикардо Родригес Ротрерас, Мария Лима от университета в Лисабон, Ора Триф от Дъблинския университет – Питър Ригли и Аресте Кокия Даки. Надявам се, че правилно съм а, е, произнесъл имената. Малко гръцки, са ми трудни гръцките имена. Искаме добре дошли като наши експерти. Разполагаме с 45 минути до обедната почивка. След това ще продължим след обед в 3 часа. 3.30 всъщност продължаваме. Съвсем накратко по темата. Ние приехме поканата да организираме това събитие, както казах. Искам да спомена от една резолюция на парламента от март 2014 година, която разглежда различни социални аспекти и аспект по заедостта в рамките на тройката. Също така сме създали една група за мониторинг която разглежда новите трудови и социални права в Гърция. Също с гръцкото правителство ни помоли също да работим по тези въпроси. въпроси. И трето, е, разбира се, надявам се, че Европейската комисия също като нас ще прояви интерес към социалния диалог, т.е. да го подновим отново. Така че в контекста на а, тези а, събития ние започваме нашия дебат и ще дам думата на господин Рикардо Родригес Контрерас да започне с своята презентация максимум 10 минути, ако е възможно. The microphone? Some problems with the microphone? Yes, now it's working. Okay. Thank you. Thank you, Chair, again. Благодаря, господин председател. Е, ще представя неодавно свършено изследване от Eurofound относно колективното договаряне. Е, решихме, че много неща са се променили в Европа през последните 15 години или поне от края на 90-те и се опитахме да направим, да, да разгледаме дълго дългосрочните тенденции на тези промени. Целта беше да представиме граф, графично промените и да представиме и новите практики, които са навлезли в колективното договаряне от 90-те години много изследвания бяха правени, особено последните години следствие на кризата, но при всички случаи можем да очертаем, да очертаеме някои дългосрочни тенденции, които всъщност са започнали дори преди кризата. В нашето изследване, което можете да консултирате на нашата веб страница. Всичко това е описано в подробности. Целта беше наистина да, да наблегнем на основните аспекти, механизмите, свързани а, защото има и допълнителни изследвания на Еврофаунд относно е, възнагражденията и, труд, и работното време. А нашата целта беше да видим как се провежда колективното договаряне и какви са резултатите за едните и за заинтересованите страни а, изследваното, така следва класическата структура, а, описва операторите и а, се опитахме да стъпиме на една много така обширна информация, която се събира от Еврофаунд през последните 15 години. Следващия диапозитив. Следващия, моля. Знаете, издали сме много брошури и сме предоставили много информация, свързана с колективното договаряне и всичко това е много подробно, така че стъп, стъпихме на тези системни изследвания, за да на, изработиме това конкретно изследване. Следващия диапозитив. Също така ползвахме а, академични издания. А, допитахме се и до нашите кореспонденти в отделните държави членки. Следващият диапозитив. Сега, първите развития с, касаят всъщност различните оператори, работа, организациите на работодателите, на трудещите се. Много е, много е трудно да, да се проследи развитието, тъй като информацията не винаги е много надежна, но по принцип се смята, че има много по-малко покритие и от страна на профсъюзите в Европа, им, че има нетен спад от 90-те години насам. Виждате на от дясна на дясният диапозитив присъствието на професионалните съюзи и техния спад, макар че за, ня... за някои страни това да не е точно така, но като но трудно можем да направим цялостна оценка, тъй като в някои има много малки предприятия, където самите звена са много малки. Като примерно понякога и в предприятия, които имат повече от 10 служители, има възможност за колективно договаряне. Сега тук виждате основните насоки на развитието от 90-те години насам. Виждате, че има доста голяма разлика между от една страна професионалните съюзи и е, организациите на работодателите. На, на практика е, членството в профсъюзите и присъствието на профсъюзите е, е спаднало. Имате и разликата между е, Западна и Източна Европа. Е, и е, знаете, и, и страни, които имат традиции на е, дълго на отдавнащен е, диалог и от друга страна страните от е, е, източна, на източна Европа. нали, спад и рязък спад. Това като цяло е общата тенденция на присъствието на заинтер... заинтересованите страни. И е, включително и в страните, които имат а, а, традиции на тристранни тристранно колективно договаряне. Двустранния и тристранния социален диалог е от огромно значение, особено след навлизането на кризата в много европейски държави. Това е просто един много добър инструмент за въвеждане и прилагане на реформи на трудовия пазар. Here you can find uh, the second part of the, of the, of the... Така. Тук е, тук е, виждате развитие на процесите на колективно договаряне и промените настъпили от 90-те години. Направен е един анализ на... Но колегите вероятно ще навлезат в по-големи подробности относно отклоненията и от основните тенденции. може накратко да се каже, че сме свидетели на много бърза промяна на посоката от колективно договаряне през 90-те години до индивидуално договаряне през 2008 година особено в, в страните, които минаха през специфичните програми, като Португалия, Гърция, Ирландия, Румъния. Там наистина имаше едни а, така отклонение от тенденциите, то много резки от, отклонения, включително и загърбва, и цялостно загърбване на, колектив, на процеса на колективно договаряне. Така че това са тенденции в повечето страни, не само в четирите, които споменахме, включително и в, в Испания. Е. просто има отклонение от тенденцията за отраслово колективно договаряне, така както беше в миналото. Следващия диапозитив. Yeah, this is also um, um, the, the, the deviation practices are. Отклоненията и различните прак, практики, е, структурирани в е, дългосрочни тенденции. Децентрализацията всъщност е започнала преди самата криза, е, в различна степен в различните страни, страни, които са имали много консолидирани процеси. Но виждаме, че след 2008 година има ускорена децен... децентрализация и по-специално в страните от Южна Европа. Процес, процеса на децентрализиране не може да бъде а, а, разбран без да вземем предвид а, проблемите свързани с а, координацията. Какво означава координацията? това означава различните, връзките между различните нива на колективно договаряне, фирмоното, Е, отраслово и така нататък и ко- координацията в рамките на едно и също ниво. Е, координацията е много по-слаба. Е, разбира се, в, предимно в страните е, преминали през програми като е, Гърция, Ирландия, Румъния, разбира се и Португалия. Там, е, там тази тенденция бе започнала и преди, и преди кризата, както казах, но а, можем да разграничиме някои страни от други, като примерно Германия, където е винаги е имало много консолидирани системи е, на, но, на трудово колективно договаряне, е, ко, е, ко- координацията е, и децентрализацията е станала по много по-координиран начин, отколкото в другите страни. Като цяло, това са тенденциите в целия Европейски съюз. Но резултатите могат да бъдат включени в един единствен, в един единствен показател, който е, покритието или разпространението на колективното договаряне през утра, сред отраслите. Виждате, че имаме а, е, до, до 2007 година процента е около 67 процента. А, последните е, информации, данни, с които разполагаме, са за 2012 година, т.е. 61%, 61% т.е. 7 пункта по-малко, отколкото през 90-те години. Това трябва да бъде взето предвид, когато е, извършваме анализ на различните компоненти на колективното договорене особено. Това, което можем да кажем е, че страните, където това покритие не надвишава 40%, се, са два пъти по многобройни, отколкото през 90-те години. В други страни имаме едно стабилно положение. И в и в средата имаме едни а, а, страни, където има ерозия на целия процес, тези, които са между 20 и 80%, където а, повечето служители, работ, работещи е, не са а, е, минали през колективно договаряне и не, не, не са обхванати от е, колективното договаряне. Но аз мисля, че колегите ще предложат едни много по-подробни цифри за отделните страни. Но ето, примерно, в Румъния през 90-те години има, имаше едно много голямо повишение. В момента покритието не надвишава 30%, т.е. има драматичен спад. същото въжи до известна степен и за Португалия. Ето, виждате на този диапозитив тенденциите по страни и покритието на трудовото колективно договор, договаряне а, в различните а, региони на Европа. Благодаря ви. Много ви благодаря. Мария Лима има думата сега по въпроса за въздействието в Португалия. 14, 10 минути имате думата. Uh, good, good morning, late morning, uh, everybody. Добър ден на всички. Заглавието на моята презентация е въздействието на тройката върху влушаването на колективното договаряне в Португалия, променящи се правила и резултати. няма да имаме време да обсъдим всичко тук и това не е и целта, но е важно да се подчертаят какви бяха политиките приложени в Португалия от 2011 година насам и в, в частност през 2012, 2013 2014 година и участие през 2015 година. Тези политики бяха резултат от прилагането на меморандума за разбирателство с тройката, който, по мое мнение, на практика беше равнище на намеса от страна на МВФ и Европейската комисия, които към преди това не бяха област на правомощия на МВФ или на Европейския съюз. Говорим за намеса в колективното договаряне, в определенето на възнагражденията и а, от тази гледна точка може да говорим наистина за извънредни обстоятелства. Меморандума за разбирателство, подписан с правителството на социалистическото Социалистическата партия, което беше преходно правителство, беше подкрепено от централно, от дясно-центристската коалиция. И по някакъв начин всъщност тази коалиция успя не само да приложи на практика меморандума, подписана с тройката, но дори в някои аспекти да надхвърли изискванията на тройката. Ще ви представя някои от основните аспекти на прилагането на меморандума. Ще разгледам резултатите и ще се опитам да ги анализирам. Едно от всичко стана ясно в от меморандума беше, че трябва да има замразяване на заплатите и на кариерното развитие в обществената администрация, което на практика даде възможност, обезмисли всякакъв вид колективно договаряне в публичният сектор за периода 2012-2015 година. Едновременно с това се появи и искане за замразяване на задължителната минимална заплата в, за период от 4 години, което засегна не само доходите на съществена част от работоспособното население, но имаше въздействие и върху колективното договаряне, защото в много отрасли а, най-низкото равнище за договаряне на практика е минималната работна заплата, така че ако замърсите минималната работна заплата, замразявате и възможностите за предоговаряне на минималната заплата в съответния отрасъл Що отнася до промяната на правната рамка на колективното договаряне, каква беше съществената промяна? Една от целите беше да има децентрализация. От гледна точка на меморандума децентрализацията беше обвързана с конкурентоспособността на възнагражденията и гъвкавостта. Но за каква децентрализация говорим изобщо? Трябва да се върнем малко по-назад във времето до 2008 година. По това време вече с кодекса на труда от 2009 година се определяше, че организации, колективно поставляващи работещи, могат да подписват споразумения без да имат мандат на профсъюзна организация. И това беше нововведение, защото към момента само профсъюзните организации имаха възможност да преговарят на равнището на дружеството, независимо от неговият размер. Така че през 2008 година беше въведено това ново правило, че че структури за представяне на работещите, които не са профсъюзни, могат да водят а, а, преговори, но а, само с мандат от профсъюза и при дружества с, с над 500 работещи. Как се поиска да се смекчи това правило и изиска, предложи и изиска тези представители, които не са членове на профсъюзи, да могат да водят преговори без мандат от профсъюзна организация. Какво се случи на практика под прилагането на това правило, виждате го в червено на екрана. Идеята да се водят преговори без мандата на профсъюзите не беше приложен, тъй като това е забранено съгласно Конституцията на Португалия. Но бяха предприяти други мерки, като например намаляване на броя на работещите при воденето на преговори в контекст на тази децентрализация. Нямам много време, но и сама си за децентрализация е доста странна в Португалия, защото ако погледнете колко какво е покритието с профсъюзи в а, а, Португалия, съгласно института в Лисабон, то е от 18,5%. Но ако погледнете предприятията, и структурите за представяне на работниците в предприятията, Португалия се оказва държавата в Европейския съюз с най-низко равнище на дружества с структури за представя, представителство на работниците. Само 8%. Така че какво беше всъщност целта на децентрализацията в този контекст? Едновременно с това, първата поиска да се променят и правилата за разширяване, за процедурите за разширяване на колективните договаряния, които към момента бяха почти автоматични. Тоест достатъчно беше социалните партньори да поискат такова удължаване. Но поискане на тройката беше въведено на правило, съгласно което единствено организациите и асоциациите, които представляват 50% от работната сила, могат да пускат такова удължаване на колективното договаряне. Та това приема се повече последните 3 години с е, потрясаващи последици. Имаше промяна в е, последната 3 месече на 2014 година, което даде възможност е, да има известно смягчаване на това правило, но не разреши изцяло проблема. И не на последно място, идеята за намаляване на периода на, на продължителност на колективното договаряне беше променен по искане на тройката. Освен това, възможността за индивидуално договаряне на работното място около въпроси като работното време беше възможно без намеса на профсъюзите. Или казано с други думи, Това беше атака срещу профсъюзите. Вече казах, че правителството предприе редица мерки, които надхвърляха меморандума за разбирателство. В а, публичния сектор не се ограничиха само с замразяване на заплатите, а имаше и номинално намаляване на заплатите, започнало още през 2011 година, преди намесата на тройката, но се продължи с прилагане на същата политика от страна на правителството. И всички заплати над 1500 евро бяха намалени номинално. Бяха намалени и а, бонусите, Имаше също така увеличаване на работното време от 35 на 40 часа в публичният сектор. Имаше намаляване в боя на, на официалните неработни дни. Бяха предвидени други мерки, които надхвърляха изискванията на меморандума за разбирателство по отношение на започване с вредния труд и намаляването на отпуска и неработните дни. Тук виждате една таблица, която може да разгледате по-подробно след това. Но какво се случи. Колегата от Еврофанд обясни какво е покритието от колективно договаряне. като са съдоково, а ние тук разглеждаме развитието, т.е. колко договора са сключени годишно, колко работещи са били обхванати ежегодно от преговори и колко колективни е, договорни са били подписани всяка година. Тук виждате данни разбивка в таблицата. И стана ясно, че има значително, значителен спад на броя на отрасловите колективни договори договори. Имаше известно колебание при договорностите на равнище на дружествата. Виждате данни за броя на обхванатите от колективни договорености работещи от нови и подновени колективни договорености. Броя им спадна драматично от около 1 400 000 до 400 000, дори 200 000 през 2014 година. А ако погледнете как се променя покриваемостта от колективни договорености, положението се каже още по-трагично, защото през 2009, 10 година около 50% от работещите са били хванати от колективни договорености в сила – това е процент от работната сила и това равнище спада до 10% за периода 2012-2013-2014 година. Виждате тук тенденциите за заплащане, за надниците, като трябва да се отбележи, че през последните години от 2012 година насам много малка част от работещото население е имало промяна на заплащането въз основа на колективното договаряне. Последицата от всичко това беше е очевиден спад на доходите и това води, разбира се, от своя страна до засилване на неравенството и увеличаване на бедността. В заключение, можем да кажем, че мерките са свързани с децентрализацията. Дори когато се въвеждат нови правила, на практика нямаха никакви последици. Замразяването на минималната работна заплата и по строгите правила за разширяване на колективните договаряния имаха отрицателно въздействие. Новите правила за прекратяване и продължаване на колективните договорености на този етап можем да кажем, че всъщност е имало увеличаване на броя на исканията на работодателите за прекратяване на колективни договори. А между време бяха предвидени и е, други мерки, които не бяха предвидени на младото му разбирателство, например намаляване на почивните дни и е, увеличаване на работното време. Очевидно е, че в публичния сектор е, имаше на практика блокаж на възможност за колективно договаряне и мерките, които не бяха предвидени в меморандума за разбирателство, имаха огромно въздействие. Какво се случи след Какво се случи, както приключи на месеца на тройката? През последното три месече на 2014 година настъпиха промени, включително и увеличаване на минималната работна заплата, макар това да беше несъществено увеличаване от 400 до 495 евро. Но най-важното, което трябва да се отбележи е случая, е факта, че започна нов политически цикъл, започнат от социалистическото правителство, подкрепено от други представители на левицата, започнало през ноември 2015 година. Като целта е да се сложи край на мерките на бюджетни економии и вече започва някои важни мерки, като например връщане на номиналните съкръщения на заплатите обществения сектор, завършване към 35-часовата работна седмица в публичния сектор. Едновременно с това, правителството на Социалистическата партия предприема съвършени ангажименти да насърчава колективното договаряне с цел възможно най-голямо му приобщаване, да улесни споразуменията на равнището на дружествата и да подобри социалният диалог, изключването на тристранни споразумения национално равнище. Също така трябва да отбележа, че в момента тъкат преговори за това как могат да изглеждат някои от конкретните мерки, свързани с валидността и е, срока на продължителност е, на колективните договорности, както и за възможността за тяхното е, удължаване. И сега въпросът е как ще бъдат променени съответните разпоредби, за да се даде възможност за възстановяване след, след това бедствие по отношение на колективното договаряне в Португалия. Благодаря ви за вниманието. So, nun, schön. Äh, ви благодаря. А сега Аурора Триф ще ни запознае с ситуацията в Румъния. Ще ви бъда наистина благодарен, ако успеете да се вместите в 10 минути, за да не ни се разсърдят много устните преводачи, т.е. до 12.30. Да, благодаря ви за поканата, за да ви запозная тук с въздействието на програмата на тройката в Румъния. Аз искам да кажа, че всъщност тройката даде своя принос относно колективното договаряне. Ще се спра на три основни аспекта. Първият е въздействието на наистина сериозните мерки за ограничение върху колективното трудово договорене, какви са отраженията за работниците и социалните партньори на второ място и на трето място, как социалните партньори се опитват сами да решат проблемите. Тук виждаме, че преди кризата Румъния, както Ирландия, има доста висок растеж на БВП, въпреки е, нарастващия дефицит. И когато през 2009 година настъпи кризата, а правителството трябваше да заеме пари от е, тройката. А на следващата графика ще видим, че а, е, Румъния е заела около 20 милиарда, което е доста по-малко, отколкото е, Ирландия, например, и Гърция. Въпреки това, дясноцентристското правителство все пак наложи доста драстични мерки на ограничения. Ако видим кои са основните мерки, всъщност това е предходната графика, ако обичате, ще видим, че един пример тук посочвам. Чухме, че в, Румъния, в е, Португалия са замразени заплатите. Виждаме, че в Румъния всъщност те не са замразени, а те са намалени с 25%. Освен това, работниците са задължени да си вземат 10 всъщност е намалена 10 дни тяхната почивка. Въпреки това, тези 20% намаление на заплатите всъщност е възстановено постепенно от 2012 година насам. Какви са процедурните мерки предприяти? Те всъщност е, е, имат дългосрочно отражение върху колективното договаряне. беше всъщност основното отражение на програмата на тройката, а именно дерегулирането на пазара на труда И това, което искам да кажа е следното. Безработицата и е, е, ригидността на е, трудовия пазар в Румъния никога не е бил чак толкова голям проблем. Но около 7-8% румънци, въпреки това, са напуснали страната от 2007 година е, насам. Ето да, информацията се появи. Тук можем да погледнем кои са основните промени настъпили по отношение на индивидуалните права. Виждаме, че всъщност това отношение работодателите, разбира се, са се облагодетелствали повече, те са получили повече правомощия, много по-лесно. Всъщност те могат да уволняват синдикалисти или пък работници, да въведат гъвкаво работно време в зависимост от потребностите на самите работодатели и за работодателя е много по-лесно да променят работното време, защото преди този момент всъщност те винаги е трябвало да се е, договарят е, с е, синдикатите. На национално ниво, разбира се, се провежда социален диалог, нареж... но нарича се <laughs> социален диалог, въпреки че едностранно е въведен от правителството, без изобщо да се отчитат социалните партньори. И този закон за социалния дълъг обаче не позволява на социалните партньори да договарят колективните договори междусекторно. А на секторно ниво се оказва още по-трудно да се сключат колективни трудови договори. Всъщност напоследък изобщо няма и нови такива сключени. И както ви от 21 а, секторните споразумения а, спадат на 7 само. И всъщност работодателите са тези, които договарят условията. Има малко колективни а, договори на фирмено ниво и разбира се, е много трудно наистина да има синдикална представителност в тези ситуации. Както чухме и в първата презентация, масов спад се наблюдава в колективното договаряне. на е, една трета към 2014 година. На секторно ниво тук виждаме е, броя на е, секторните колективни договори. 15%, една пета са договорените договори от е, синдикатите. И представители на работниците също могат да се включат, в много малко по-случаи може да си представи, че качеството на тези договори не е толкова задоволително. Четири от пет дружества всъщност са имали е, преди колективни трудови договори. А, тук виждаме, че първите четири случая имаме секторни синдикати, там виждате в тези сектори всъщност синдикатите са много силни, са имали добри взаимоотношения с работодателите. Кои са обаче основните промени, а именно работодателите, както виждате тук и във втория случай, са намалили работната седмица, заплатите както и работните дни. И съответно се намалява и работната ръка с 40%, като се въвеждат за сметка на това срочни трудови договори. Искам да кажа нещо по тази графика. Последната, последното дружество Food 4 не са имали колективни договор, договаряне и висшия менеджерски състав подхожда доста авторитарно. Въпреки това позволява създаването на синдикат през 2014 година. Какви са всъщност правните последици? Те са много различни между секторите и всъщност са тясно свързани с мисленето и подхода на работодателите, които получават, разбира се, много повече правомощия от 2011 година на САН. Ако искам, тук съм представила един а, цитат от един синдикалист, който казва, че, че всеки от моята а, фирма е член на някакъв синдикат. Въпреки това работодателя знае, че аз не мога да ги мобилизирам, така че няма никакво значение, че те са синдикалисти. Сега, отраженията за социалните партньори. Много голяма фрагментация и разделяне. И работодателите, разбира се, казват, че това е полезно за тях и за правителството, защото те едностранно могат да въведат всякакви промени и без значение дали става въпрос а, тук за дясноцентристско или лявоцентристско правителство. Какви инициативи се предлагат? Два вида. Най-важната беше от лявоцентристското правителство, което през 2012 година беше избрано те е, подписват протокол с е, най-голямата е, работодателска организация, че именно всъщност всички синдикати трябва да отговарят на основните ценности на МОД. Но тройката каза, че това не следва да се допуска. И това е много очудващо, разбира се. Защото те казаха, не, няма смисъл няма смисъл законодателството всъщност да се привежда в съответствие с конвенциите на МОД. Втората инициатива беше на ниво предприемачи и дружества. След 2009 година беше интересно да се наблюдава, че някои синдикати успяват да организират работниците в IT сектора, в сектора на търговията. Един пример ще ви дам, например, с Дачия Рено които имат най-силния синдикат в цялата страна и предлагат най-добрите условия на труд и повече от 10% те мобилизират при 2008 година от целия работнически състав. И в заключение, Обедена, обедена съм всъщност, че радикалното децентрализиране на институциите за колективно а, договаряне всъщност е следствие на програмата на тройката, което води до влушаване на условията на труд за повечето работници, работниците, което пък също се отразява е следствие от фрагментирането на социалните партньори. И последното, което искам да отбележа, това е какво може да се направи за бъдеще, за да се стигне все пак до някакво колективно договаряне в Румъния. И за да имаме все пак колективно договаряне, това означава, че трябва да се промени законодателството с основните ценности на конвенциите на МОД. Може би социалните партньори а, не са толкова видими, т.е. те не са легитимни. Какво може да се направи по въпроса? има лидери, разбира се, които работят по въпроса. Те се опитват да организират работниците. Говорила съм с такива лидери. Говорила съм, разбира се, и с представители на асоциациите на работодателите, които се опитват, разбира се, да защитават правата и на работниците. Така че, според мен, те се нуждаят от повече подкрепа. И синдикатите, които успяват все пак да направят нещо, както видяхме, те трябва да те получават, разбира се, подкрепа от различни синдикати от а, Германия, а, получават обучение и така нататък, но е важно те да получат също така и финансова подкрепа. И искам в заключение да благодаря на, а, на всички и за поканата и ще отговоря с удоволствие на въпросите. Ви благодаря. За съжаление няма да имаме време за а, а, дискусия. Трябва да направим а, а, почивка. Продължаваме в 15.30 с още други две презентации. Но за мен като междинен резултат мога да отбележа а, следното. Ако след тройката то според като то всъщност е, синдикатите можеха да сключат е, тарифни договори само на 23 февруари за няколко часа. Тоест, това беше резултата от тройката. И мисля, че това, което вие показахте, не е окончателният резултат. Що се отнася до тенденцията в заплащането, то виждаме какви са, има все още последствия. Днес ще чуем и доклад за Гърция, но между 2011 и 2014 година се посочва в едно германско проучване, че от 1100 е, сключени е, договора, 70% от тях не са сключени е, от синдикати. Тоест 98,5% всъщност съдържат тези договори съкръщаване намаляване на заплатите и съкрещане на работни места. Тоест ситуацията значително се е влушила. И това не се ограничава само до така наречените е, е, кризисни страни в криза, засегнати най-много от кризата. Това е просто мой личен коментар. Ще имаме днес след обед много повече време да задълбочим темата. А сега желая на всички вас е, една приятна обедна почивка. Продължаваме в 15.30. Благодаря.